Председателят. Либе колеги, und е, скъпи колеги, ако обичате, заемете местата си. Гласуването трябва да започне в най-скоро време. Мистер Ена. Господин Нен.